La Presidente. Председателят. Allora, i lavori della sessione riprendono. Lo... И така, подновяваме нашата работа. Ще разгледаме доклада на Барбара Вайлер за борбата с забавяне на плащания по търговските сделки. И веднага ще дам думата на госпожа Вайлер, която ще ни представи своята работа. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господин комисар, Господин председател на съвета, първо искам да благодаря на всички докладчици Сянка от Комисията по юридическите дела и от Комисията ИТРЕ, всички сътрудници и всички, които допринесоха за този успешен доклад. Постигнахме много добро сътрудничество с Комисията и с Белгийското председателство. Без тяхната помощ ние нямаше да имаме такъв добър резултат. Като докладчик аз лично съм много доволна от резултата. Първо, защото внесохме големи подобрения в една стара директива и второ, защото намерихме нов начин за постигане на по-добри плащания по търговските сделки. Целта е да се увеличи ликвидността на малките и средни предприятия, за да могат те да инвестират в нови продукти, в нови процедури, в нови методи и други. Защо беше нужно да подобряваме съществуващата директива? Директивата е от 2000 година. Тя не беше ефективна, защото не беше правно задължителна. Още повече, че практиките, свързани с заплащанията, се влушиха много в държавите членки и това много преди економическата криза. Реформата беше желана от малките и средни предприятия, защото в рамките на правилника за малкият бизнес, се казваше, че плащанията в Европа могат да бъдат подобрени и то много. А какви са резултатите? Първо, успяхме да имаме, да постигнем една процедура с много стрикни правила, срок от 30 дни, с много редки дерогации. Лихвите за закъснения са над 8%, доста високи. Предвидиха се специални процедури за събиране на, и, на плащанията за стоености на 40 евро и е, съответно подобрихме много правилата. Но вторият основен аспект са положителните а, е, инициативи, положителното насърчаване и мерките за м, подпомагане. Измежду тях са мерките свързани с правата на малките и средни предприятия и а, механизма за разрешаване на спорове. Всичко това се вписва в рамките на инициативата за по-добро законодателство. И ние сме горди от постигнатото, защото, както знаете, много участници в процеса не бяха доволни от първоначалната инициатива. Нека да ви кажа малко предисторията. В началото в Европейския парламент имаше големи проблеми и недоразумения, членовете на парламента бяха показали, че има нужда от диалог. Комисията от своя страна не беше особено доволна от нашата инициатива и мисля, че резултата като цяло от нашия диалог беше добър. И освен това, тогава се намеси съвета. И той не беше особено а, мотивиран Жалко, че съвета не винаги е отговорил на целта, която си е поставила именно да подпомогне малките и средни предприятия. Страни като Германия, като Австрия се опитаха да спрат нашите действия. Но мисля, че крайният резултат е позитивен, въпреки че не винаги успяхме да последваме техните искания. И очакваме съвета да ни гласува зелена светлина за последно и смятаме, че влизането в сила не трябва да, да продължи две години, а трябва още от 2011 година да започне на транспонирането на национално ниво. Благодаря. А сега давам думата на комисаря господин Таяни. Благодаря, господин председател. Мисля, че тази дискусия поставя точка на един доста значителен период на работа, в която участваха и парламента, и комисията, и съвета, така че да се дадат конкретни отговори на очакванията на средните и малки предприятия. И надявам се, приемайки утре една директива, която ще продължи на много, ще даде възможност на много средни и малки предприятия да въздъхнат с облегчение. Дълго а, време а, бяхме свидетели на увеличение с 8% на непогасените задължения, 300 милиарда евро загуби. И наистина това поставя в доста затруднена ситуация средните и малки предприятия. Те а, често рискуват а, а, да фалират и не могат да оцелеят, защото големи фирми и най-вече публичните, публичната администрация не спазва своите ангажименти. Е, смятам, е, че европейските институции ще дадат положителен отговор. Ние се стремим към увеличаване на а, е, растежа и след като влезе в сила директивата, ще е, получим 80 милиарда евро, които ще навлязат в тази мрежа и това ще е, благоприятства иновационната дейност. Знаете, че достъпа до кредити е, е ключ е, развитието и конкурентоспособността на нашите предприятия. Така че смятам, че днес е, ще бъде подкрепена тази директива предложена, е, предложена от комисията. И това наистина ще бъде един е, много важен избор е, и ще дадем надежда на милиони трудещи се, които работят е, благодарение на средните и малки предприятия, гръбнака на нашата економика. Благодаря на Белгийското председателство за значителния принос, който направи. Благодаря и на всички парламентаристи, които се ангажираха с тази работа. Госпожа Вайлер, господин Балтазаре, всички докладчици в Сянка, така че да се стигне до положително решение чрез хармонизиране на условията за плащане и определенето на 30-дневен срок за погасяване на задълженията. Това наистина е много важна крачка напред. По този начин Публичната администрация ще е, си плаща задълженията своевременно. Това е особено важно и за е, стоките, и за услугите. Все пак не е, е много трудно да си плащаш задълженията на време. Така или иначе, по този начин ще се облегчи живота и на администрацията фирмите ще трябва да спазат 60-дневен срок, освен ако не е постигнато съгласие между страните в друг смисъл. Държавите членки остават свободни да приемат по-благоприятни за кредиторите условия, спазвайки обаче директивата. Държавите членки могат да приемат по-строги санкции. Госпожо председател, дами и господа парламентаристи, тази нова директива показва, че Европейският съюз ще даде решаващ тласък за развитието на средните и малки предприятия, така че да излязат те от економическата криза. Комисията от своя страна има намерение да се включи на различни равнища е, представихме е, нашето е, съобщение за иновационната дейност. Другата седмица ще представим ново съобщение. Утре парламента заедно с председателството на съвета и комисията ще даде конкретен отговор на очакванията на гражданите и средните малки предприятия. Благодаря ви. Grazie, signor commissario. Ora la parola all'onorevole De Angelis per un... Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на господин Де Анджелис за комисия ИТРЕ. Grazie, Благодаря, госпожо председател. Работата бе свършена благодарение на госпожа Вайлер. С това законодателство Европа прекратява една система, която сваляше на колена много малки и средни предприятия. Парламента в момента застава в защита на тези предприятия, които са най-уязвими, най-обдухвани от студения вятър на кризата практиката да се плаща с закъснение принуждава много малки предприятия да фалират, което се отразява много зле и на заедостта в Европа. Затова разпоредбите, прияти днес, са много важни. Приема се срок от 60 дни, максимален за плащане. Приемат се нива на лихви 8% в случай на закъснение. Приемат се разпоредби, които ще правят нелоялните договори незаконни. Всичко това има за цел да защити малките и средни предприятия и да подкрепи производителността и заедостта в Европа. Като страните членки сега са тези, които трябва да преведат тези мерки в действие достатъчно бързо, за да покажат, че Европа върши своята работа. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на господин Балтазаре за една минута. Той говори от името на Комисията по е, законодателство. Благодаря. Аз съм много горд, че допренесох от името на юридическата комисия за приемането на един закон, който ще е ключов закон в антицикличните мерки за борба с кризата, особено в подкрепа на малките и средни предприятия в Европа. Фиксиран срок за плащания, санкции при забавяне на плащанията, всичко това са мерки в помощ на а, компаниите, били, било то частни или такива от публичния сектор. Ако всички си плащаха задълженията на време, Европейка, европейската економика ще получи средства ликвидни от порядъка на 300 милиарда евро. Един истински общ пазар, една истинска обединена Европа не може да съществува, ако плащанията не се извършват достатъчно бързо и ефективно компаниите трябва да бъдат и по-лоялни, по-честни. Именно това ще се случи с новия закон. Ще има повече конкуренция, ще има повече защита за малките и средни предприятия. Това е един успех, за който допринесе много и парламента. Ние продоляхме всички е, лобистки разделени интереси и се обединихме в интерес на Европа. Благодаря, казва председателя. Сега започваме дебата. Започваме с говорителите на политическите групи. И много ви моля, дами и господа, да спазвате времето за изказвания, защото имаме много дълъг дневен ред днес вечерта, а до полунощ трябва да приключим. Затова започваме с НП и давам думата на госпожа Ханзлик. Две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, дами и господа. Щастлива съм да мога да участвам в дискусия, която винаги ни е интересувала. Ако сте участвали в изготвянето на доклада, със сигурност знаете, че преговорите бяха много трудни, въпреки че всеки се стараеше да вземе предвид исканията на другите. Та, доклада, който днес имаме пред нас, всъщност представлява един много подобрен текст, най-вече за малките и средни предприятия, които ще имат възможността да получат по-бързо своите плащания. Проблема, свързан с закъсненията в плащанията, е голям проблем в различните държави членки. Нека да не забравяме, че предприятията, оперират на един общ европейски пазар и съответно продажбите в различни държави могат да се окажат много проблематични. Предприятията трябва да имат гаранциите, че ще получат своите плащания в едно гарантирано определено време, без значение дали продават във Франция или в Малта. Днес една журналистка ме попита какви са всъщност възможностите на тази директива да окаже натиск. И едно от тези, е, една от тези възможности е, че има един крайен срок от 60 дни, който се отпуска за плащанията и информацията трябва да стигне до предприятията. Предприятията трябва да знаят какви са възможностите им за обещетение в случай, че този срок, който е определен, не е спазен. И трябва да знаят също кога, при какви условия този срок може да бъде удължен и при какви не може и съответно какви са лихвите, начисленията. Мисля, че това е най-важното. Предприятията да знаят своите правила и своите задължения и права и европейското законодателство трябва да покаже как трябва да протичат нещата. Благодаря на всички участници за тяхното сътрудничество. Благодаря, казва председателката. А сега от социалистите и демократите гос... госпожа Верню. Госпожо председател, уважаеми колеги, първо искам да поздравя докладчика Барбара Вайлер за свършената работа и за забележителния компромис, който бе постигнат с съвета, когато първоначалното предложение на комисията имаше големи недостатъци. Искам да се спра на четири основни успеха в тази директива. Първо, че гарантираме равенство на третирането в обществения и частния сектор. Комисията предвиждаше много по-тежки санкции за обществения сектор, а той всъщност обслужва общностния интерес. Е, това се дължи като че ли на недостатъчно познаване на ситуациите в отделните държави членки и можеше да допринесе за допълнителна конкуренция между частния и обществения сектор. Също така, другият успех е увеличаване на срока от 30 на 60 за предприятията, занимаващи се в здравеопазването. И относно закъсненията, беше необходимо да а, имаме една специфична клауза, свързана с а, а, злоупотребите. И накрая малките и средни предприятия, които страдат от, от закъснените плащания. Начисленията от 8%, които се определиха, са всъщност едно добро нещо и добра мотивация, за да се избегнат допълнителни закъснения на плащания. Текстът е добър и мисля, че ще допринесе за по-доброто здраве на европейските предприятия и най-вече за един по- стабилен, по-справедлив вътрешен пазар. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Алде, господин Кройцман, минута и половина. Госпожо председател, господин Таяни, дами и господа, утре Европейският парламент ще гласува по една директива за борба с забавянето на плащанията и наистина по този начин ще влезе в историята Европейският парламент. История, която протече на три етапа. Първо се обяви, че ще се плаща в, в рамките на 30-дневен период и при някои случаи този срок ще бъде удължен на 60 дни. Вторият етап предприятието има възможност да плати, но няма договорна свобода да надхвърли, да превиши този срок. Така че ако някой не го спази, ще трябва да заплати 40 евро глоба, както и наказателни лихви за забава от 8% тази директива ще бъде в помощ на средните и малки предприятия, така че те да имат повече ликвидни средства. И а, държавните, а, публичните органи а, няма да разполагат с а, а, много удължени срокове за погасяване на своите задължения. това е нещо позитивно. А фирми, които прилагаха по-кратки срокове, те ще ги запазят, защото не можем да допуснем, че с тази директива ще бъдат удължени сроковете за плащане така че е, фирмите ще могат да разполагат със своите парични средства в рамките на 60 дни. Това наистина е една голяма крачка напред и ние може да се поздравим с този голям успех. Благодаря сега за консерваторите и реформаторите. Господин Харбър, две минути. Госпожа председател, от е, моята политическа група и от, като председател на Комисията за защита на вътрешния пазар искам да благодаря изрично на докладчика, госпожа Валя, но и също така на много колеги, които свършиха една отлична работа като екип. Искам да благодаря и на съвета и на комисията, защото когато говорим за умно управляване, това е един класически пример. Първо, решаваме въпрос, който е абсолютно съществен за съществуването на малки и средни предприятия, особено в момента. И трябва да подчертая, че е, страните членки трябва да приложат това законодателство възможно най-скоро. Второ, комисията направи много добър анализ на проблемите и на съществуващото законодателство. И искам да подчертая, дами и господа, че това е първата директива, в която ние решихме да поканим комисията да представи оценката за последствията, което те направиха в много големи подробности, където много ясно се видя кои са областите, където трябва да се нанесат промени. И сега факта, че и публичните власти трябва да се е, съобразяват с същите критерии, с които се е, съобразяват и частните предприятия и не могат да налагат други критерии, е изключително важен. Това е много голямо постижение. И искам особено да благодаря на Белгийското председателство, виждам, че са представени тук, защото те противостояха на исканията на много страни членки, които искаха да се измъкнат от това изискване за 60-дневен срок – и Белгийското председателство настоя изрично, че ако се съгласим с това, няма смисъл да приемаме а, самата директива. Затова, колеги, считам, че наистина в момента давам един добри пример за добро законотворчество. Но, трябва да кажем и другото. Първо, директивата трябва да бъде приложена подходящо и бързо във всяка страна членка. И също трябва да даде като резултат промяна на културата на поведение. Тоест, големите е, клиенти да не се възползват от малките предприятия и да ги експлуатират. Смятам, че това ще е най-голямото постижение. Благодаря. Благодаря, господин Харбър. Сега от е, Европа за демокрация, господин Роси. Драги колеги, благодаря на комисаря Таяни за думите, които изказа тук пред нас. Напълно съм съгласна с него. И поведението на лошите плаци често има много лошо влияние върху е, фирмите, които фалират. Е, това наистина създава ефекта на доминото и има много тежки социални последици. Понякога това се обръща и към е, администрацията, стига се до увеличение на цените и на разходите. И не трябва да се очудваме, че малко предприятие в период на криза, какъвто е сегашния период, е принудено да фалира. И наистина трябва да се приложат сериозни, строги санкции за подобно поведение. Директивата предоставя за частния сектор известна свобода на действие, 30-дневния срок, а за публичната администрация също е предвиден нещо и за големите предприятия. Дори когато има държавно участие, тези големи фирми и големи предприятия трябва да спазят това, което е записано в директивата. Така че наистина това е глътка свеж въздух за нашите предприятия, които срещат днес затруднени. Благодаря. Сега господин Сегеди за две минути. Tekintettel a magyar gazdaságot is sújtó és... Благодаря, госпожо председател, господа и госпожи депутати. Приветствам това законодателство. Говорим за все по-голяма дисциплина, а също така за по-добри правила в плащанията. Мисля, че с този текст ще подобрим нещата. Няколко изменения бяха внесени. Мисля, че те правят текста по-ясен и едновременно с това искам да кажа, че някои от измененията може би до някъде вредят на текста. Когато говорим за обществени власти, имаме, имаме позволяваме им те да се отклонят от правото за 30 дни и да си позволят да спазват правила за други плащания. Каква е обаче нашата цел? Целта е да подпомогнем малките и средни предприятия, да подпомогнем економическото възстановяване. В такъв случай незабавните плащания ще са най-доброто решение. Едновременно с това не изграждаме ясно законодателство в това отношение. какво да правим с големите фирми? Международни фирми – те имат голямо влияние и много добри, е, много стабилни економически средства. Много често те налагат правилата на пазара и всъщност карат своите по-малки партньори е, да чакат плащанията до 90 дни. Мисля, че е, това не може да бъде допуснато. Има твърде много рискове. Мисля, че трябва да има и ясно законодателство. Законодателство, което да е ясно е, за е, плащанията, за срока за плащания и евентуалните лихви, които ще се начисляват, ако се просрочат този срок. И това ще бъде най-доброто наказание. Благодаря. Благодаря. И сега пристъпваме към следващия оратор, господин Шваб. Две минути. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Госпожо председател, господин комисар, драги колеги, е, наистина е, трябва да е, благодарим на докладчика и както обикновено ние започваме с благодарности, но тук това е особено важно да се направи. Искам да благодаря на господин Таяни, защото той наистина откликна на оправданите очаквания на парламента. Освен това трябва да отбележим и сътрудничеството между комисията, съвета и парламента. Това наистина е нещо ново и ние можем да го приветстваме. Трябват ни още други подобни крачки напред в този дух. От много от колегите подчертаха че тази директива е крачка напред и смятам, че госпожа Вайлер като докладчик и член на НП наистина заслужава всичките ми благодарности и моето уважение. Защото първоначално тя имаше малко по-различни убеждения, но след като се слуша в гласа на колегите, възприе правилната позиция. И наистина това нямаше да бъде възможно без а, това сътрудничество с докладчиците в Сянка. Но искам да спомена нещо, а, което а, слабо се засегна. Става дума за тези 40 евро, тази а, сума а, като санкция и можем да очакваме наистина това, тези 40 евро ще е, изиграят своята роля при транзакциите и смятам, че е особено важно да се разясни на потребителите необходимостта от тази сума, от тази санкция. Председателят, благодаря сега колегата Кели за минута и uh, Благодаря. Благодаря на господин комисаря за отличните коментари. Законът е наистина отличен и искам да изразя възхищението си от колегата Барбара Вайлер по начина по който тя проведе работата. Това действително е пример за едно отлично законотворчество. Така ние ще осигурим по-добър поток на парите, по-добри условия за малките и средни предприятия и възможността да се разкриват работни места, което е много важно за нас в момента. Много е важно да разберат а, страните членки да бъдат наясно, че вече не се толерират забавения в плащанията. Също така ще има възможност да се получават по-лесно и кредити в Ирландия има четири е, съдебни казуса в строителството, които принудиха реално компании да фалират. Оттам се случиха и много уволнения, така че считам, че всичко, което се предвижда в доклада е много добро. Не бива да забравяме и земеделските стопани. Те много страдат от забавенията в плащанията, забавените от супермаркети, например. Това не, вече няма да се случва. И те като една уязвима група в хранителната верига ще бъдат по-добре защитени. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега господин Кожушник е най-половина минута. Пане комисар Таяни, аз си мислим, че на уводу е potřeba poděkovat. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар Таяни, мисля, че ще ми простите, ако първо благодаря на госпожа Вайлер, която осъществи великолепна работа като докладчик. Не беше лесно в началото, мисля, че резултата удовлетворява всички. Имаше едно първоначално предложение на комисията, което ми изглеждаше малко отдалечено от реалността. И успяхме все пак да постигнем един реален текст. Текстът е много по-ясен и ще ни позволи да разберем много по-добре законодателството и настоящите правила за плащанията. Това, което успяхме да направим, е да задържим, да запазим свободното движение на стоки, така както е предвидено под договорите. От тук нататък обществените власти на Европейския съюз също ще бъдат задължени да плащат в нужните срокове. Нещо, което ще помогне малките и средни предприятия. И се радвам, че отпадна абсурдната разпоредба, която казваше, че от първия ден на плащането, на закъснението, трябва да има една глоба от 5%, която да се налага към вече съществуващото плащане. Мисля, че ще бъде много. Но все пак, нека да кажа още веднъж благодаря на докладчика за великолепния текст. Благодаря, казва председателката. А сега за две минути госпожа Кораца Билд. Аз искам да се присъединя към благодарностите, защото тази вечер те не са формални. Благодаря на комисар Таяни за персоналния ангажимент, на съвета за тяхната работа, колегите, които търсиха компромис на първо четене, което беше толкова важно за бизнеса. И благодаря и на приятелите ми от НП. Аз от собствен опит знам, че закъсненията в плащанията са голямо бреме за малките и средни предприятия. Понякога това означава фалит, понякога означава просто несигурност и забавяне. И сега е изключително голямо постижение, че налагаме 60-дневен максимален срок за плащане на публичната администрация. Така че по този начин се намалява и бюрокрацията. Също така се радвам, че даваме възможност да малките средни предприятия да имат ясна законова рамка, в която да могат да си искат забавените плащания от големите компании, което преди те не смееха да направят. Същевременно даваме възможност и на малките компании да не стават заложници на големите компании или на публичните власти – и да не си губят време да си гонят дълговете. А сега те просто могат да използват ресурсите си, за да си получат правото на плащане и съответни компенсации. Тази мярка би трябвало да е по-скоро въздържаща, отколкото наказателна. И се надявам, че действително, както казаха колегите тук, ще създаде култура на плащания, която да е, е благоприятна и за вътрешния пазар и за всички, които участват в него. Парламента взима конкретни мерки, които сега ще покажат, че действително ние можем да подпомагаме е, малки и средни предприятия и економиката. Най-важният въпрос за съвета и за страните членки сега е да поемат своята отговорност и да прилагат по съответния начин е, сега приятите разпоредби. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Рапти за една минута и половина, моля. Благодаря, госпожо председател. Ще започна и аз с благодарност към госпожа Вайлер, която наистина направи всичко възможно да се помогне на средните и малки предприятия на цялата територия на Европейския съюз. В този период, който наистина е особено деликатен за европейската економика и в много случаи закъсненията на плащания водят до фалит тези предприятия. Това води и до загуба на работни места. Нещата са наистина много трудни, но трябва да се положат усилия и да стигнем до компромис, така че да се спасят тези работни места, да се постигне споразумение, което може би изглежда трудно за някои, но е справедливо. Разбира се, като представител на Гърция, аз проявявам особен интерес към този въпрос и имам известни страхове. Гърция прие много съкратени срокове за плащане, което означава, показва колко сме решени ние да оздравим нашата економика и е, ще трябва да променим е, процедурите на контрол, когато се дава разрешение за извършване на определено плащане. Е, в някои области, като здравеопазването, ще трябва много внимателно да управляваме цялата верига на плащанията. Знам, че това не е лесно, но искам да успеем е, ние дължим това на работниците, на малките фирми в Гърция и в цяла Европа. Трябва да предоставим възможност на средните и малки предприятия да работят с реални стимули. Благодаря. Сега господин Войчеховски, една минута. Проблем терминових платности в транзакциях handlowych dotyczy również rolników. Благодаря, госпожо председател. Този проблем с закъсненията за плащанията е всъщност значителен. И той засяга и земеделските стопани. Много често в този сектор закъсненията в плащанията са много големи. Именно това е една от причините, поради която ситуацията се влушава значително при фермерите. Те не получават на време плащанията си. Докладът Бове, например, засягаше този въпрос. И там се казваше, че срокът за забавяне на плащанията не бива да надвишава 30 дни. И сега това трябва да се спазва в всички държави членки в реалния аспект, за да се защитят всички земеделски стопани от нелоялните, нелоялните практики, особено в хранително-вкусовата индустрия. Благодаря. Не, каза председателката, не виждам колегата Жован в залата, така че ще дам думата на колегата Пирило за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, госпожо Байлер. Директивата за закъсненията за плащанията е много важно действие на нашия парламент. И по този начин ние защитаваме исканията на малките и средни предприятия, които от години страдат от закъсняванията на плащанията по техните фактури. Това е пречка пред развитието на предприятията и дори понякога е предизвикало фалита на сравнително стабилни предприятия. С споразумението от 13 септември между парламента и съвета от днес предприятията ще могат да разчитат на стабилни, но фиксирани срокове за изплащане на фактурите. Било то обществени власти или пък частния сектор. Това предложение за директива ще подобри със сигурност хазната на предприятията, Целта е предприятията да могат да се ползват пълноценно от своите права. Но всичките предимства, които се дават на малките и средни предприятия, трябва съответно да се отразят на цената, която ще се предлагам. Мисля, че трябва да се вземе предвид този сигнал. Мисля, че държавите членки трябва в един такъв момент на економическа криза да побързат да приложи тези и да транспонирам това законодателство в националните. Благодаря сега господин Бласък. Бе. Потребни навърх ревиза смирница о поздних платбах, který днес дискутуеме, je разуме... Благодаря, госпожо председател. Е, днес обсъждаме проект на директива е, значително подобрен вариант от първоначалното предложение. И в окончателното компромисно предложение съжалявам, че е, ние е, успяхме да постигнем равно третиране на частните е, фирми и на публичния сектор. Говори се за 60-дневен срок за тези предприятия. Допускат се и дерогации и 30-дневен срок за публичния сектор, но това не е правилно, не може такова третиране да се приеме. И ако наистина публичния сектор трябва да спазва по-стрикни срокове от частния, това е препятствие, пречка за него. Имам предвид по-специално на а, общинските администрации в Чехия, особено за малките общини. Благодаря. Госпожа Коми за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Аз лично съм съгласна с това, че засилваме директива 335 като намаляваме или премахваме, доколкото е възможно, закъсненията в плащанията. Политическите и економическите последици от такива закъснения са напълно наясни на всички и на национално и на европейско ниво. Рецесията, която в момента продължава, застрашава още повече конкурентоспособността на Европа и защитава и, е, и застрашава и оцеляването на малките и средни предприятия. Нарушава и процеса на създаване на нови работни места. Инстинктите на комисията в е, този случай са много правилни. Господин Монти в своя доклад е, упомена нуждата да се създаде климат на предприятия приемачество, който да е по-благоприятен за малките и средни предприятия. А що се отнася до навременните плащания от публичните предприятия, 8% наказателна лихва, това са елементи, които ме карат да се притеснявам. Мисля си, че примерно има места в Италия или други страни, на които ще им е трудно да се съобразяват с тези условия. Но важното е да се създава възможност за промяна, а също така и да контролираме доколко националното законодателство ще приведе в действие тези изисквания, за да могат и регионалните и местни власти да се справят с тях. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Бастос, две минути, моля. Сеньор комисарио, caros колегаш, комес por felicitar a colega relatora pelo Уважаеми колеги, Позволете ми първо да поздравя докладчика за великолепно свършената работа и благодаря на всички, които и помагаха, защото успяхме да постигнем споразумение на първо четене. Това е подновяване на текст, който е на възраст над 10 години и поставяше големи проблеми в Европейския съюз относно закъснелите плащания. В някои държави членки тези закъснения бяха много дълги, особено в обществената администрация. А това засяга директно малките и средни предприятия. Не можем да продължаваме така, още повече, че сега изживяваме тежка финансова и економическа криза. Новото законодателство ще даде много повече смисъл на Европейския план за възстановяване от кризата и също така на законодателството за малките и средни предприятия. Това ще подобри ликвидността на малките предприятия и ще представлява ефективно законодателство, което ще защитава правата на тези фирми спрямо други фирми, които злоупотребяват с тях. Има малки дерогации, разбира се, но като цяло ще направим всичко възможно малките и средни предприятия да получават бързо своите плащания за услугите и стоките, които са дали. Говорим за срок от един месец. Надявам се, че това ще бъде транспонирано бързо в националните законодателства. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Есая. Pienet yritykset kärsivät usein maksuviiveistä. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Нашите предприятия много страдат от забавяне на плащанията и в сегашната ситуация това може да доведе до фалит някое малко предприятие. Заедно с съвета постигнахме споразумение за актуализиране на директивата, която да а, наложи този 30-дневен срок, който трябва да бъде спазван от фирмите. Смятам, че наистина е важно да се удължи до 60 дни този срок, ако това, по това постигнат съгласие двете страни. Ако условията са по-стриктни и по-строги при публичните предприятия, в някои държави, в Гърция, например, се допуска 65 дни забавене, но вероятно а в Испания може с 130 дни, в Италия 135. И това може да даде, да създаде е, условия за събиране на е, вземанията на е, фирмите. Кредиторите имат право да получат своите средства. Тези 8% са приемлив прием процент за наказателна лихва, но трябва е, да е, се е, съобразим и с реалната ситуация. Наистина тази директива ще е особено ценна за средните и малки предприятия. Председателката, благодаря. Сега преминаваме към спонтанни изказвания. Има 8 желаящи да се изкажат. Ако всеки спази своята една минута, ще можем да дадем думата на всички. Госпожа Басеско е първата. Благодаря. В една стабилна економика забавянето на плащанията са отрицателни за малки и средни предприятия. И именно по тази причина директивата си поставя една амбициозна цел, която ще бъде добра за всички. Целта на директивата е предприятията да си получават парите на време. Аз лично считам, че е много важно всички участници в бизнес делките – да се поставят на равна нога, да, тези разпоредби да се прилагат към всички. В Румъния вече 30 000 предприятия, малки и средни предприятия, изчезнаха в последните няколко години, именно поради забавяне на плащания. И, ако ми позволите да кажа, аз подкрепям предложението за директива, която е един нов модел за бизнес в Европа. Благодаря. Сега госпожа Ройтова за една минута. Непochybuji, že zítra odhlasujeme tuto upravenou směrnici a otevřeme tak cestu k nové... Благодаря, госпожо председател. С тази директива ще можем да гарантираме заетостта, малките и средни предприятия, също така да подобрим сроковете за плащания и да се предвидят естествено санкции в случай на закъснения. Това ще позволи на предприятията да не чакат месеци, докато си получат плащанията по фактурите. Тези плащания трябва да се осъществят в срок от 30 дни. Сумата от 40 евро е много добра като предложение. Не мисля, че трябва да има санкции за единно плащане. Мисля, че по този начин ще се наложат преспънки пред някои предприятия, и аз лично се радвам да установя, че комисията, към която принадлежа, е на моят, моят защитава моето установище, за да не се осъществи един двоен режим за частния и за държавния сектор. Нека да напомня, че за болниците, например, ситуацията е много сложна. Благодаря, казва председателката. А сега колегата Табажди. Една минута. Благодаря, колеги. Трябва да кажа, че аз приветствам доклада на госпожа Вайлер. Тя се опита да запуши всички пропуски в е, общността, да има добра политика за плащанията в Европа. Но не трябва да се заблуждаваме. Тази стъпка е необходима, но не е достатъчна, за съжаление. Има компании, които имат по-големи възможности от други и тези големи компании могат да упражняват много голям натиск, да не забравяме това. Та, стъпката е много важна, необходима, но не е достатъчна. Бояс, Трябва да си държим очите отворени в бъдеще, да наблюдаваме какво се случва, особено по отношение на малките средни предприятия и земеделските производители, защото те винаги са унеправдани. Примерно в хранителната верига е, производителите винаги страдат от големите корпорации, от големите магазини. Е, знаем, че ние се опитваме да защитим техните интереси, но в бъдеще трябва да има и съответния контрол. Благодаря. Благодаря. Сега господин Алвес една минута. Благодаря, госпожо председател. Има голямо несъответствие в условията за плащания в отделните държави членки. Особено когато се говори за плащания, идващи от големите компании към малките и средни предприятия. И тази ситуация се влушава заради економическата криза. Влушава се ликвидността и разбира се, се повишава възможността, риска за фалит ние трябва да намалим максимално този ефект. И текста, който им върсваме тук, всъщност е много важна стъпка напред. И той ще въжи както за плащанията между частни предприятия, така и за плащанията между държавни и частни Имаме ясна система за наказания и, и също така много един уравновесен текст, така че никой не може да злоупотребява с доминираща позиция на пазара. Благодаря. Сега госпожа Паска. Господин Паска, извинете. В членских краинах области вимахания уград е рвозне. Благодаря. Правната среда в нашите страни е много различна и съответно условията за пращания са различни. Но има едно нещо, което е общо. Проблема с забавените плащания е много голям. Особено за малките и средни предприятия. Много инвеститори в моята страна се бавят с плащанията. Особено публични институции. А също и чужди фирми, особено които работят в областта на строителството, много често силно затрудняват малките и средни предприятия, защото последните нямат резерви да плащат заплатите на персонала си, ако не получат пари от големите инвеститори. Така че нека се надяваме, че новата директива ще подобри нещата и забавенията в плащанията ще останат в миналото. Благодаря. Сега господин Колино. Госпожо председател, господин комисар, малките италиански предприятия наистина са силно засегнати от кризата. Именно те е много трудно се справят с значителни вземания и е много важно за тях да разполагат с нали, ликвидни средства. Именно тези е, малки предприятия е, са е, най-силно засегнати и от пазарните затруднения, защото не могат да разчитат на диверсифицирана продукция. И а, с този текст всъщност става ясно, че публичните организации трябва да бъдат в услуга на гражданите. Съответно, административните процедури трябва да бъдат адаптирани, така че да подкрепят усилията, които се полагат от фирмите. Благодарение на парламента и неговата дейност утре по този начин средните и малки предприятия ще бъдат защитени в по-голяма степен. Благодаря на докладчика, както и на комисаря Таяни. Благодаря. Ďakujem вам pekne, пани председаюца, пан комисар. Каждый, кто niekedy... Думата има госпожа Бенова. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Мисля, че никой не се съмнява до каква степен едно закъсняло плащане може да предизвика проблеми в бизнеса. Аз лично подкрепям измененията и самия текст. Мисля, че изготвихме достатъчно добри мерки, които ще представляват положителна мотивация за бизнеса и ще се избегне други закъснели плащания. Мисля, че ще е добре да спазваме или да изградим така наречения списък на добрите плътци и да се средоточим не само върху санкциите, когато с плащанията закъсняват, но просто да изградим нова култура при плащанията. Благодаря. Благодаря и последният, който ще вземе думата, колегата Яра. Госпожо председател, с този нов текст за забавяне на плащанията ще се постигне подобрение на ситуацията на средните и малки предприятия, които обикновено чакат с месеци да бъдат погасени, погасени задълженията към тях. И е добре да се посочат тези срокове, както и наказателните лихви. Е, по този начин ще се постигне в по-висока степен хармонизиране на е, търговските транзакции. Е, не става дума само да се борим и да прогонваме черните овци, Благодаря. Приключихме с спонтанните изказвания, така че сега ще дам отново думата на комисаря Таяни. Благодаря. Дебата ни показа колко ангажирани са всички европейски депутати в подкрепа на новата директива. Тя ще даде реален отговор на проблемите на малките и средни предприятия, на милиони наши съграждани, които искат да имат защита, които искат да бъдат защитени техните работни места о... посредством действията на европейските институции. Аз бях и европейски депутат и искам да поздравя сега докладчика за отличната и ефективна бързна, бърза работа, които е, те извършиха с моя кабинет и с Белгийското председателство. И както се каза тук в залата, не можем да почиваме на лаврите си. Трябва да направим всичко възможно страните членки бързо да, пре, да прехвърлят директивата в своето законодателство. Максималният срок е две години, но се надяваме това да стане по-рано. Комисията ще наблюдава как е, ще бъде транспонирана директивата в националното законодателство. Отново искам да благодаря на всички за сътрудничеството. Благодаря за този отличен резултат, който постигнахме заедно и то много бързо. Благодаря, председателката. Благодаря. Сега давам думата на госпожа докладчика, госпожа Вайлер. Драги колеги, в заключение искам да кажа, че всички е, ние е, ще установим, когато е, говорим за тази директива, по тази тема в нашите избирателни райони, че ще бъдем значително подкрепени. Нещо, което не се случва винаги. Наистина съкръщаването на сроковете за плащане е нещо много добро. Всеки смята, че е напълно нормално да получи своите вземания на време. И всички ние смятаме, че това е нормално, така че ще се постигне силен консенсус по този въпрос. Благодаря на всички колеги, които подкрепиха резултатите от нашата работа тази вечер. Искам да привлека вашето внимание на три, върху три аспекта. Утре е, наистина е, ще е, приемем една е, важна цел – след това ще установим, че тези улеснения, които приемаме за средните и малки предприятия, за земеделските стопани, за занечиите, ще бъдат достатъчни за тях. Наистина трябва да се уверим, че добре и правилно функционира това ограничение на договорната свобода трябва да се уверим също така, че 8% наказателни лихви са достатъчни, а не 9%, както бихме искали, така че призовавам комисията да прояви особена бдителност. Държавите членки може би ще се помъчат да смекчат тази директива при транспонирането й. Испания вече предприе стъпки в тази насока, следвайки нашите насоки. Надявам се, че това ще стане и в други държави. В нашата комисия, парламентарна комисия, имаме възможност да предприемем оценка на въздействието и в края на нашия мандат ще разберем кой е подобрил практиката по отношение на плащането, кой не. Благодаря на всички, които допринесоха в е, допринесоха за е, този резултат. Е, благодаря на Белгийското председателство. Знам, че сте провели конструктивни дискусии. Вие сте, може би, малка държава, но вие сте държава, която има много ефективни методи и резултатни в Европа. Благодаря. Приключваме дискусията по тази тема. Гласуването ще се проведе утре в 12.30.